Добър ден! Добър ден на всички! Добре дошли на нашето заседание на Комисията по външни работи. 9 и 6 минути е. Време е да започнем. Макар е, все още да е твърде рано. Първата точка е да приемем дневния ред. Ако нямате възражения, ви предлагам да го приемем. След това по втора точка трябва да одобрим протоколите от заседанието на 5 февруари. Ако няма коментари, ще решим, че преди края на заседанието те ще, протокол ще бъде прият. И стигаме до трета точка. Е, съобщение на председателя. Две съобщения имам. Първо, е, така, в знак на уважение на нашите гости, основната врата до подиума тук ще остане затворена, докато обменяме мнения. Ако имате нужда да излезете от залата, използвайте вратите е, в дъното на залата отстрани. И е, също ще помоля незабавно да бъде пратен имейл на координаторите на групата, защото не всички са тук. На 21 януари на заседание на нашата комисия стана дума за избора на заместник-председателите на нашата комисия комисия и е, вече 7 месеца минаха от както бе съставена нашата комисия и вече 7 месеца работим и сме единствената комисия в парламента само с един заместник председател. Това е, изключително много е, по, нарушава баланса и създава затруднения за председателя и заместник председателя. За това в на 16 март слагам в дневния ред точка избор на останалите заместник председатели, за да можем най-сетне, подчертавам най-сетне, да приключим с този избор и да изградим бюрото в целия му състав. Ако обичате, информирайте координаторите и е, председателството на парламента за това нашето решение. Сега добре дошъл на Дейвид Бизли, изпълнителен директор на Световната програма за продоволствие. Също така, добре дошла на госпожа Алзиза Ферейра. Не виждам тя дали е тук, но все едно господин Бизли е тук. За нас е удоволствие да ви посрещнем. Ние имаме сериозно и дългосрочно сътрудничество с вашата организация. И по този начин ние не само разширяваме капацитета си да предоставяме еф... ефективно помощ, но също така да имаме достъп до полезна информация от е, терена. Съвсем навременна е нашето среща за обмяна на мнения и така ще обсъдим е, обхвата на нашата е, на нашето сътрудничество. Нека да чуем вашата оценка за различни части от света, включително Венецуела. Нека първо да направя няколко коментара, след това ще съм готов да отговоря на ваши въпроси. Ние сме най-голямата хуманитарна програма. 8,3 милиарда долара беше тя, размера на помощта, с която работихме миналата година. Аз започнах да се занимавам така с от... относително нежелание, но ме убедиха. А сега съм много ентусиазиран, защото това е една от най- стратегически добре организираната организация в света. Ние имаме ясни критерии, добре разписани и е, имаме е, начини, механизми да ги постигаме за всяка отделна страна и да търсиме е, начини да направим така, че страните да нямат нужда от нашата помощ. Но, е, за съжаление, това не се случва. 2019 беше тежка година, а 2020 ще бъде още по-тежка. Какви са кризите по света? Е, бюджета ни е, беше 4,5 и сега стигна до над 8 милиона. Е, непрекъснато растат цифрите, защото ние сме най-добре в стратегически позиционирани да употребим парите на данокоплаците от целия свят достатъчно ефективно. Хората разбират колко конкретно е връзката между въпросите на сигурността и сигурността на продоволствията. Миналата година съвсем ясно се очерта това, че ако няма сигурност на продоволствията, няма да има и никаква друг, никакъв друг вид сигурност. Независимо, че е, раз, населението на света нарасна от 1,1 милиард на 2,7, случаите на тежък е, глад е, намаляха преди 200 години крайната бедност е възлизала на 85%. Ние изградихме много е, системи, с които това да не се случва. Постигнати са много успехи, но а, е, все пак а, е, около 10, по-малко от 10% са в така групата на крайно бедните. В момента обаче 7,7 милиона бяха от, недо, страдаха от недохранване преди няколко години, а сега тази цифра вече мина над 8 милиона. И това са хора, които, за които трябва да се направи всичко възможно, за да бъдат изхранени. До 85 до 90 е, милиона души ежедневно имат нужда от е, подкрепа с е, храна. Не знам а, а, дали вие сте наясно какво се случва, но, например, ние сме а, наясно. Виждаме как а, се придвижват и Алкаида, и Ал-Шабаб, виждаме бежанците как се движат. А, те, те живеят в райони, които са ужасно засегнати и от кризи, и от е, природни бедствия, или от е, правителства, или от комбинация от всички. Така че гладът е, в момента нараства много. Причините от една страна са конфликти Сирия, Ирак, Южен Судан и така нататък. Но втората причина е, е, са крайните прояви на климатичните промени. Циклони, е, засушавания, е, внезапни наводнения – Ако отчитаме само годишния растеж, той, Валеш, извинете, той може би не е чак толкова много. Обаче в определен сезон е, има наведнения, в другия сезон има е, суша, тогава е, милиони е, в света, е, особено в района на Сахел, са е, засегнати от климатичните промени. Значи, конфликти създадени от живота, климатични промени, дейността на екстремистите, идило се сътрудничи с Боко Харам и така нататък, тогава е ясно защо се дестабилизира целият този регион. И ако преди две години щяхте да, бихте ме попитали а, какви са добрите новини, щях да мисля, че бих казал, че в Сахел има някаква надежда. Само, че в а, момента Судан се намира в такъв момент, че сами оптимистичен и много загрижен. Ръководството там се опитва да направи това, което е необходимо. В Южен Судан ние сме се срещали и с бунтовниците. Е, стигнахме до места, където преди 10 години не можехме да стъпим. Имаше възможност за сътрудничество, има какво да се прави. Но се безпокоя много, защото не считам, че международната общност действа стратегически и достатъчно бързо да, стабилиза, да стабилизира там зараждащата се е крехка, крехка обстановка и ако това не се случи стабилизирането, нещата ще станат по-лоши от преди. И а, ако а, останат а, толкова нестабилни тези региони, Сомалия също се обитва да се движи в правилната посока. Мали, Буркина, Фасо, Нигер, там а, също действат много а, групировки бунтовни. Та динамиката и там, и в региона на Сахел, само в последните месеци са избити хиляди поне половината са цивилно население. Е, училища затварят. Е. започва да се носят е, слухове, че щатите евентуално ще се изтеглят от този регион. Аз се обадих във всички министерства, в които имам възможност да е, се обадя въпроса е, в Министерство на сигурността, прехраната и така нататък. И им казах, ако вие направите това, е, ще стане, Сахел ще се срине. Чуваме много пропаганда и за щатите, и за много двустранни отношения. Така, чувам ги и тук, чувам ги и в Пенсилвания, и в Вашингтон. Когато започнах работа а, в организацията, бюджета беше 5,9. Сега а, от, от щатите идват 3,4 милиона. Защо го казвам? Защото посланието от е, Доналд Трамп и демократите е иди и кажи на е, европейците, че няма да отстъпим, разбираме какво се случва в Близкия изток, разбираме какво се случва в Захел и е, аз е, им казах, че Европейския съюз и Германия и Обединеното кралство също ще увеличат е, помощта си. Затова благодаря. 600 милиона отпусна Европейския съюз. Общо с помощта от страните членки е 2,5 милиарда. Тоест, засилва се помощта от международната общност, но лошата новина не ми е удоволствие да кажа това, е, че тази помощ няма да е достатъчна. Европейският съюз и страните членки на Европейския съюз, щатите и други международни институции ще трябва да засилят помощта си по един безпредседентен начин – защото за да бъдат стабилизирани тези африкански страни, които трябва да се справят с цени е, абсолютно безпредседени, е много висока. Ако не го направим, е, последиците ще са много тежки. Какви са първопричините за проблемите в Сирия? Да дам един прост пример за да осъществим подкрепа на един сириец за храна е около 50 цента на ден. Само, че цената там се вдига, защото там се води война. Е, един сириец, който живее в Дамаск, хуманитарната помощ е 50 до 100 долара на ден – освен това, тези хора не искат да излязат от страната си. Когато правиме е, анкети след е, бежанците, става ясно, че е, те са готови поне на 2, 3, 4 места в собствената си страна да отидат преди да излязат. Е, Буркина Фасо, Нигер, Ливия, хората не искат да напускат стра, е, страната си. Така че е, проблемите с миграцията могат да бъдат ограничени, ако се справим с първопричините за, за конфликти там. Мога да говоря още много. Има и много други проблеми. Коронавирус, случващото се в Италия, в Сирия. Много тъжна картина. Ние използваме е, продоволствията като оръжие за мира, за примирение, за борба срещу екстремизма, иммиграцията. Затова е толкова важна вашата помощ. Мога да продължа да говоря в подробности за всяка отделна страна. Мога да ви отговоря и за Йемен, и за Сирия, и за Венецуела – и Северна Корея, е, заповядайте с, въпроси. Знам, че времето ни е до някъде ограничено, но господин председател, бих ви поканил и да дойдете, да видите къде работим, да ви покажем е, карти за това къде се движат трафигантите на дроги и на хора военните групировки и така нататък. Ние сме наясно с случващото се на, по, по места и хората са наясно с това. А, в исторически план ние е, доставяхме само стоки, но сега вече е, света е различен. През 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години програмите бяха е, разделени е, програми за помощ с продоволствие, програми за е, развитие. Сега обаче започваме да сливаме малко тези неща, защото проблемите днес са доста различни от миналото и трябва да има повече гъвкавост с хуманитарната помощ, за да постигнем наши, своите цели. В Сахел, например, използваме пари от хуманитарната помощ за, за, за а, това да подпомагаме хората, които искат да, да оцелят и да бъдат независими. А, но и ние казваме, добре, ще ви дадеме пари за храна, но нека да поработиме малко и по а, благоустрояването на земите, които а, имате. Това са земи, които се засягат от различни природни бедствия и им показваме примерно какво могат да направят там. Това са области, където така, жените са сериозно потиснати, но ние работиме и с жените, и с мъжете. И е смайващо да видим как, е, колко гордост придобиват жените от факта, че имат възможност да обработват земя и изхранват не само семейството си, но и успяват да продават. И когато Работиме по програмата Храни срещу активи. Тогава миграцията спада рязко хората, които се присъединяват към ИДИЛ или Алкаида, абсолютно спада броят им. Всяки, всеко от тези економически въздействия може да бъде изразено в цифри, така че огромно е въздействието на а, възможността да се премахнат а, първо причините. Благодаря ви, че ме поканихте да споделя моите мисли и сега съм готов да отговоря на всички въпроси, които имате. Благодаря ви, господин Бисли, за това встъпително изказване. Разполагаме с около 30 минути за размяна на мнение с нашия гост, изпълнителния директор на Световната продоволствена програма. Вие споменахте Судан. Като комисия по външни работи ние предвиждаме посещение в Судан и Етиопия. За това за нас това представлява голям интерес и ние сме оптимисти, слушайки вашето виждане за развитието там. Сега ще дам думата на желащите да се изкажат. Моля ви да се ограничите в рамките на 3 минути. Господин Кабилиус от името на НП. Благодаря, господин изпълнителен директор. Много впечатляващо е това, което казахте. Имам някои простички въпроси. Вие казвате, че бюджетът е нараснал от 4,5 на 8,5. Какъв бюджет бихте искали да имате сега? Втория ми въпрос се отнася до климатичните изменения. Каква е вашата прогноза? Климатичните изменения може да очакваме, че ще продължат, ще има увеличаване на температурите. Това ще създаде сигурно и повече проблеми в Африка. Каква е вашата оценка? Какво може да се случи според вас след 10 години? Имате ли някакви подобни прогнози? Какъв бюджет ви е необходим, за да се стабилизира положението? Искате ли да отговаряте веднага на, на въпросите? Да. Господин министър-председател, мисля, че отговорът е около 12 милиарда но това е по-скоро в спешен контекст. Но за да имаме истинска продоволствена сигурност, ще са необходими повече средства. Когато започнем изпълнението на стратегически програма, ние искаме да не разчитаме само на помощи защото има такива спешни нужди понякога, например както в Мозамбик и прочие, при урагани и така нататък. Около 12 милиарда са ни необходими. Има различни виждания за климатичните изменения. Вие можете сами да прецените, според вашите виждания, а, кои са причините за климатичните промени. Това, което ние наблюдаваме, а, че след 15 на години ще има около 200 милиона души в света, които ще бъдат вътрешно разселени поради климатичните сега 19 милиона, 29 милиона са на прага на глада поради климатичните изменения. Това, което ние бихме искали да направим, например в Афганистан, в мозер Ар-Шариф. Ние раздаваме различни продукти. Например, ако има суша или наводнения, какво правим? Говорим с донора, например, САЩ, и казваме, вместо да ни внасяте стоки отвън, дайте ни пари. Нека да се срещнем с фермерите в най-производителната зона на Афганистан, а, ние ще купим еди какво се количество на еди каква се цена, при еди какво се качество, така че те ще могат да купят а, а, техника а, и а, ще могат а, да произведат повече. Така че ние вземаме тези донори, а, а, донорски пари, правим а, съответната а, програма в а, зоната, където има най-високи добиви и след това помагаме на местата, които са засегнати от природни бедствия, така че сме готови също и за следващите наводнения или други природни бедствия в е, тази долина. Аз е, се срещнах с е, управителя на селото и той беше изпълнен с гордост. Той казва, нашите деца вече не напускат домовете си те не се присъединяват към талибаните или към бунтовническите антиправителствени сили, защото сега имаме вода и сега нямаме същите нужди, както преди. Така че е добре, когато ние работим за възстановяване на земеделските площи, залесяване се извършва, милиони дървета са засадени. Около 15 000 е, е, километра пътища сме изградили също множество канали за вода и прочие. Докато в света търсим глобални решения, хората по места ще загинат, ако не предприемем незабавни действия. Затова ние предлагаме краткосрочни решения, за да могат да оцелеят междувременно. И а, това води до много значителна промяна по места в сравнение с преди няколко години. Например, в Южна Африка, има други въпроси. Аз само е, докосвам е, някои от е, сериозните проблеми, но ние разработваме програми, обръщаме се към министерствата да ни предоставят повече гъвкавост със средствата, за да можем да предлагаме по-разнообразни решения. Защото нещата не са чак толкова прости, колкото преди 30 години. Господин Шимошевич от Социалистите и Демократите има думата. Благодаря ви. Имаше делегация на Европейския парламент през октомври в щаб-квартирата на ООН ситуацията, която ни беше представена от заместник генералния секретар, който отговаря по тези въпроси, беше едно от най-впечатляващите представения за мнозина от нас. Това, което ни представихте вие днес, беше не само интересно, но и много важно какво прави ООН в тази сфера и че заслужава висока оценка. Доколкото разбирам, все по-често вместо традиционна помощ под формата на продоволствени доставки, вие преценявате, че ще предложите решения чрез предлагането на парични средства, например за решаване на проблемите с глада. Вие споменахте и Северна Корея сред държавите, които подпомагате. Аз малко съм изненадан. Това е нещо ново за мен като информация. Можете ли да ни предоставите повече данни? Желаете ли да отговорите веднага? Преди три години, която, когато поех този пост, Имах доста колебания относно използването на парични средства. Моят екип обясняваше как можем да използваме парични средства, в какви случаи, какви са възможностите да покажем на донорите, че тези пари стигат до хората, за които са предназначени. За 2019 разходите ни са в размер на 2,1 милиарда долара. В Йемен, например, имаше отклоняване на продоволствия, също цените растяха, както сега наблюдаваме в Сирия. Няма да се занимаваме с развитието на худците, Те ни използват, за това ние започнахме да използваме пари, да имаме начини да измерваме как се възползват бенефициерите. Ние помогнахме на 12,8 милиона от общо 13 милиона йеменци. Защото предоставяйки тези средства, ние помагаме за развитието на местната економика, което помага за намаляване на цените на продоволствията, което благоприятства останалите 17 милиона от населението на страната. процента от 3,4 милиарда, които предоставяме, сега са под формата на пари. Ние искаме да се предоставят тези пари там, където е необходимо ние искаме от правителствата да ни предоставят а, а, пари а, и да имаме повече гъвкавост. Чрез а, а, тези фондове ние купуваме също и, и продоволствия, защото на някои места липсват пазари, което изиска да се внасят а, а, стоки. И също ние следим да няма корупция, да няма измами, да няма кражби. И само когато сме сигурни, че това е така, ние предоставяме помощта под формата на пари. Почти 50 милиона са обхванатите от цифровата ни система бенефициенти. Това помага на операциите. Когато отидем в една страна и използваме биометрия за стоки и пари, но целостта на системата е много по-добра, когато се използва биометрика плюс цифровизация, независимо какви модалности прилагаме. Така че ние имаме параметри за всяка страна. Един от нашите служители може да навлезе в повече детайли, но във всяка страна се водят сериозни дискусии. Например, в Ливан, ако внесем само стоки в Ливан, можем да нахраним, да речем, 15 е, милиона души. Ако се оттеглим от Ливан, ще има катастрофални економически последици. Но ако използваме системата за трансфер на пари, е различно. Защото ако ние внесем много стоки, това ще наруши пазара и ще засегне много повече ливански граждани. Затова ние преценяваме стратегически кой е най-подходящия подход? В Ливан, например, близо 500 хиляди дребни магазина сме набелязани, където сирийски беженци отиват с дадена им карта, тя може да е биометрична или не. Те могат да купят определен брой артикули от този магазин, но това стимулира местната економика в Ливан, стабилизира економическото състояние, като същевременно дава повече свобода на бежанците, които и без друго имат сериозни проблеми, за да водят някакво подобие на нормален живот. А, за Северна Корея. Северна Корея ние преговаряме с е, Северна Корея и някои основни донори. И сега ние имаме най-големият отпечатък в е, е, Северна Корея. Ние подпомагаме между половин и един милион граждани в началото на лятото и през есента. Имаше сериозно обезпокоително положение в страната. Ние искахме да се гарантира независимост и неутралност на донорите, за да могат бенефициерите да могат да получат храните, вместо да се обърнем към военните. Така че водихме много детални преговори, разговори и сме близко до намирането на окончателно решение. Тогава Китай се намеси с стотици хиляди метрични тона продоволствия и тогава ние прекратихме дейността. Това, което не знае, защото тази седмица се работи по въпроса, е, че ситуацията се е подобрила, що се отнася до вноса от Китай. Не знае докъде са стигнали обаче нещата. Ще се опитаме да оценим реалностите, но сега с коронавирус има сериозни потоци на стоки и услуги, които са блокирани в региона. Ние искаме да отидем по-далече от това, което правим. Южна Корея помогне около 50 хиляди метрични тона, но Северна Корея отказва да ги приеме. Китай, Русия, Швеция и Швейцария предоставят финансиране от своя страна, но ние продължаваме да сме най-големият най-голямата организация, която действа там, разбира се, след Китай. Няма желаящи от групата Обнови Европа, от групата на Зелените, госпожа Ланге. Ще е, задам въпроса си на немски, ако може. Благодаря ви много за представяне на темата, за доклада ви. Бих искала да се спра на Сирия. Войната в Сирия си остава една е, война, която има политически мотиви. Това не е гражданска война. Е, 900 хиляди беженци, деца и младежи е, с, е, е, чертата. Е, това е зона на ескалация, от зоните на ескалация на напрежението се оказва Не разбрах, че няма превод. <laughs> I restart? Отново ли да започна? Проба, <laughs> проба, проба. Благодаря. Could the English interpreter say something? Английските преводачи да кажат нещо в микрофон. Сега всичко е наред? Да. Ще започна от начало. Войната в Сирия е една война политическа, не е, е гражданска. 900 хиляди беженци, 60% от тях са деца, младежи. Е, това, по, вие казахте, е, е, че това е една от зоните на ескалация и е, вие като организация, за, донорска организация, една от е, най-големите организации за хуманитарна помощ в света, е, казахте колко милиона е, месечно подкрепяте. До Сирия стигат 6 6 милиона в Сирия и в съседните страни, които са засегнати от войната, са ваши бенефициенти. Въпросът ми е как какво е отношението ви към страни, които имат е, споразумение с е, Турция и други подобни страни за е, подслон, за настаняване на хора в лагери. Това с приятелската подкрепа на Германия продължава. Въпросът ми това, намирате ли, че това е прагматично решение на тази катастрофа и какви предизвикателства съзирате ежедневно? Второ, е, необходимостта от хуманитарни коридори продължава. Е, как преценявате възможността да се е, прокарат, осъществят такива коридори? Какви конкретни параметри може да посочите в това отношение? и е, понеже е, став, стана дума за е, червената линия за Европейския съюз по отношение, в отношенията с Сирия, е, предоставането на е, помощ за изграждане, е, но дали това може да стане по, в, за режима на Асад, до каква степен това ви изглежда реалистично? Тази червена линия за вас и вашата организация приемлива ли е? Това е от мен. Благодаря. Предлагам да чуем още един от колегите. Ана Футига има думата. Благодаря, господин председател, господин изпълнителен директор. Благодаря ви, че споделихте своите виждания с нас. Моля ви да предадете нашата дълбока признателност към всички, които работят в тази сфера. Ние сме силно впечатлени от постиженията на Световната продоволствена програма. Тъй като ние сме запознати с е, историята, знаем, че в миналото имаше някои проблеми. Считам, че сегашната дейност е много впечатляваща. Бих искала в е, продължение на предходните въпроси да кажа следното. Да се отчита, че има многообразие от е, фактори в Сирия. И имайки това предвид, как виждате възможностите ефективно да се реагира на кризи, кризи като тази в Идлиб и да се предоставят различни стоки, не само хранителни стоки, но и енергийни има проблеми там а, с, с недохранването, което благоприятства развитието на епидемии. От друга страна, в Африка се наблюдава силна ангажираност от страна на Китай. Как вие гледате на криза, свързана с вашата дейност в случай на засилване на епидемията в този район, като се има предвид, че на практика липсват здравни грижи там. Какви специални програми има за подпомагане на деца, които страдат от силно недохранване? По-дребномащабни програми. Според мен това е нещо много наложително и изисква по-различен тип хранене, а не само предоставяне на обичайните продоволствия. Крис Питърс е последният ни оратор. Благодаря, господин председател, господин изпълнителен директор. Искам да поздравя директора на Световната продоволствена програма за това, което правите сега и което възнамерявате да правите в бъдеще. Доколкото разбирам, няма сериозен проблем в Сомалия, Етиопия и Кения. Задава се е, силно разпространение е, на скакалци, които засягат огромни площи. Това може да се очаква и в бъдеще, предвид на климатичните изменения, как може да се предотвратят подобни масови бедствия. Доколкото разбирам, повече от 50 милиона души сега са лишени от храни. Благодаря ви. Това беше последния кръг. Трябва да приключим в 11 на... в 10, извинете, без 5. В Сирия ние осигуряваме продоволствие на 4,8 приблизително. Ние също помогнахме за намаляване на цените, което помага на около 20 милиона души. Но поради обострянето на конфликта отново се наблюдава рязко покачване на цените в останалата част на страната. Достъпът до останалите части на страната значително се подобри, независимо от политиката, но в района на Идлиб се наблюдава криза и се променят нещата не с дни, а с часове. Военните операции също се променят много динамично, това е карта на Сирия и Турция. В Розово са териториите, които са под контрола на сирийската а, държава. Не много осъзнават, че ние трябва да изчакаме намаляване на конфликта, за да можем да доставим продоволствие, независимо за кой става дума и за какъв конфликт. Защото ние трябва да минем през военните линии. Ние помагаме на 850 хиляди души в района на Идли, половината от които са вътрешно разселени. Ситуацията е много сложна. Повечето от храните, които насаме в Идлип, идват от Турция. По какъв начин да стигнат тези продоволствия до Идлип, Достъпът е доста голям проблем в тази зона и ние дори в момента преговаряме. Аз възнамерявам през следващите две седмици да посетя района също хуманитарния координатор смята да направи нещо повече там, защото трябва да се направи много по място. Имат проблеми с температурите, с времето, някои хора умират поради това, че е студеният сезон. Хората искат да излязат по някакъв начин от тази много лоша ситуация. Мога да говоря надълго и на широко за Сирия. 5-6 милиона души в Йордания, Ирак, Турция също са засегнати, включително и в Ливан. Коронавирус. Не много хора разбират, е, че Световната продоволствена програма е най-голямата хуманитарна операция в световен мащаб, е, когато ставаше дума за ебола, сега за коронавирус когато се стигне до пандемия, например в Африка, ние, ние предоставяме материали и участваме в ограничаването да минимизираме също движението на хората в засегнатите зони, да се помогне на тези зони да се минимизира риска от разпространяването. Сериозното недохранване е голям проблем. Ние работим с УНИЦЕФ, имаме чудесно партньорство с организацията, с изпълнителния директор. Тя е чудесен партньор. Това, което се прави през последните години, ние искаме европейски компании, DSM и други, вместо да купуваме продукти, за сериозни случаи на недограбване и да ги внасят в Африка, да се инвестира, както го правим сега в Руанда. И сега европейски компании наемат 800 души, помагат се на хиляди дребни фермери. Ние използваме и специални продукти за засегнати от сериозно недохранване деца. Ние купуваме 1,6 милиона е стоеността на това, което купуваме от Африка, като стимулираме по този начин местната економика. Относно скакалците, преди три дни получих твит или ни изпратете 6 милиона долара сега или след 6 месеца 1,1 милиарда с Судан, Сахел, Близкия изток и къде ли не, ние нямаме 1,1 милиарда просто така. Така че Ние осигуряваме наши ресурси, например системи, които се извършват наблюдения, също техника за предвижване на доставки. По този начин помагаме в Кения, в Уганда. Тази сутрин видях един доклад, че сега към Северен Судан се съсредоточават скакалците. Там има и без друго сериозни проблеми с наводнения и конфликти. И отгоре на всичко сега там отиват е, и тези скакалци. Коронавирус. Имахме вече случаи в е, Кайро. Не мога да си представя, сега нямам доказателства, но мога да си представя, че много китайци работят в Африка, това е ясно. И мога да си представя, че е, не мога да си представя че е, бацила не е стигнал до някои страни в Африка, но е, след като, когато се стигне до пандемия, ще трябва да активизираме всички е, въпросни е, агенции, е, за... защото има опасност от това. Е, много вече забравят. Имаше, имаше птичи грипи, е, други видове епидемии, които причиниха много жертви. И това, като се добави към скакалците, наводненията, сушите, различните е, вулканични е, дейности, е, изригване на вулкани, земетресения по различни точки на света, плюс конфликтите причини от хора. Явно земята се гневи срещу нас и много работа ни предстои. Е, трябва да действаме стратегически с е, разходите, с програмите, за да може да има ефект от това, което е, да има ефект това, което правим. Ето защо миналата седмица говорих с лидери от Германия и други страни членки на ОНЕ и посланието ми беше, че сигурността, продоволствата сигурност е от решаващо значение за решаване на много критични ситуации на хора по света. За, трябва да се преодолее миграцията при принудителната миграция. Ако го направим, тогава остава миграцията за удоволствие, т.е. по избор, което е един е, приятен, приятен дебат. Е, както казах, е, скакалците коронавируса осложняват положението и това е само, боя се, че това е само върха на айсберга 2020 година. Така че за Европейския съюз и парламента благодаря ви за подкрепата и, както казах в самото начало, не се притеснявайте, организирайте посещение до нашата централа е, или пък по места в Южен Судан, за да видите на място как е, харчим донорските пари. Е, и това е моята така най-искрена молба към вас. Е, след като е, работя в многостранен план в ООН е, вече от доста време, е, това, което най-много ме притеснява е, че Европейския съюз, е, държавите членки, САЩ и други международни донори трябва да, да работят заедно и да имат по-дългосрочен поглед върху нещата. Защото до сега се работи на парче. САЩ малко тук, малко на едно място, Европейския съюз на друго място. Това не е решението. Трябва ни цялостно решение на въпроса. Ако можем да работим заедно в стратегически план, мисля, че милиардите на донорите ще стигнат до своите адресати. Ще ги... И е, обикновено казвам, ако не действаме стратегически, това ще ни коства 100 е, хиляди, е, стотина хиляди пъти по-скъпо, без да решаваме корените проблеми. Благодаря ви много за вниманието. Е, Европейски съюз, комисията, е, държавите членки е, наистина трябва да действат в съюз, защото нуждите по цял свят са много. Благодаря. Много беше интересно. Един конкретен въпрос искам да засегнем. Аз пътувам за Судан, ще има мисии в Ливан, трябва да уточним това с координаторите. Искаме да се срещнем по време на тези мисии с представителите на Световната програма по прехраната. Благодаря ви много, че дойдохте и приятно прекарване на деня ви в Брюксел.